Euh, euh, Колеги, моля, заемете места, за да можем веднага да започнем нашата работа. Точка 1 относно приемането на дневния ред. Нека да ви кажа, че има промени в дневния ред. И точка 7 и 14 относно доклада на госпожа Макинтайр ще бъдат отложени за заседанието от 23-24 януари. И точка 25 относно измененията по доклад, доклада на господин Прието е отложен за, 20, за 9 януари. Има други точки, които са добавени в дневния ред за сметка на това след точка 27, точка 27а за обмен на становища относно напредъка а, по преговорите относно а, работната сила в общността. Това е, е доклада Жданока и накрая напредъка по директивата за прилагане за е, командированите работници. Това е доклад на госпожа Данута Ясловецка. Ако нямате възражение, можем да приемем дневния ред. В точка 2, съобщение на председателя, имам 4 такива. Първото, да ви напомня, че след работата ни днес след обед пред залата ще има малък коктейл по случай идващите празници. Надявам се всички да можете да участвате. Поне всички сте добре дошли и поканени сте, и, за да можем да си пожелаем весели празници. И относно нашата работна сесия за 23-24 януари, искам да ви кажа, че заседанието от 23 януари след обед е анулирано и ще бъдете е, свободни е, в 12.30 на 23 януари. Освен тези, които участват в преговорите по трилога за командированите работници. Що се отнася до повтарящата се точка, а именно а, неизползвания превод, съжалявам, но днес ще трябва да се занимаваме с този въпрос, защото испанският превод не е бил използван за повечето от заседанията на докладчиците в Сянка за, относно групата на госпожа Макентайр, господин Серджо Гутиерес Алте, който а, е трябвало да присъства на заседанието и е бил там съвсем за кратко. Четвърта точка – относно а, нашата работа. Нека да ви напомня, че имаме пряко излъчване на заседанието по интернет. Точка 3. Одобрение на протокол заседанието 10 октомври 2013. Имате този протокол, той ви е раздаден. Ако нямате забележки, считаме го за прият. И стигаме до точка 4. Давам думата на господин Каслер, който не е тук. Какво ще правим в такъв случай? Господин Дебакер също не е тук. И господин Каса също. И моля господа и госпожи депутатите да идват тук, за да можем ние да си вършим работата както трябва. On me dit que le, le groupe euh, du PPE a essayé de se mettre... Казаха ми, че е НП се опитва да се организира. Мога ли да очаквам нещо подобно от либералите? И господин Дебакер да вземе да дойде тук, възможно най-скоро. Е Bien, dans la course, c'est les libéraux qui l'ont emporté. Либералите спечелиха и пристигнаха по-бързо от НП, така че ще разгледаме точка 5 а, а, на дневният ред. Съжалявам за НП и членовете им, които са тук, но ние ще разгледаме точка 5, а именно измененията компромисните изменения по доклада на Транспортната комисия за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Това е доклад за становище, представен от Транспортната комисия и докладчик е Филип Дебакер. 8 компромисни изменения – са били представени. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, госпожо Презател. Съжалявам, че закъснях. Разисквахме компромисните изменения по този доклад. Имахме много градивно сътрудничество с докладчиците в Сянка, с всичките групи и определено всички работят към компромис по тази тежка тема. И знаете със сигурност много добре, че вече два пъти е, се представя пакета за пристанищата. Това е третия път в Белгия и Холандия. Се казва, че е, е, третия път се предполага, че е успешен. Надяваме се така да стане. И сега, и нека да кажа накратко сега каква е историята или предисторията на тези компромиси по различните членове. Имаме компромис по а, а, параграф 2 на член 10, където искаме да се има съответствие с а, директива 2001-23 и се радвам, че успяваме да постигнем споразумение тук. Компромис е, е малка промяна по параграф 1 на член 1 и а, промените са наистина малки. И след това компромис D има за цел да въведе минимални изисквания за доставчиците на услуги, а, да въведат минимални социални изисквания, при компромис F се казва, че а, управляващите органи на пристанището също трябва да се консултират редовно с заинтересованите страни. И по точките от преамбюла също имаме компромиси, които са направени, за да има синхронизация с съответните членове. Всички изменения, представени от господин Хауец, са трудни за приемане. Член 8, параграф 6. Ние сме по-скоро за предложението на комисията. Отхвърлям предложението на господин Бах също, защото тук имаме позоваване на член 28 от договора, а измененията такива каквито са сега са невъзможни да бъдат подкрепени от нас, защото отива твърде далеч. А, имаше също и а, дискусия по измененията по член 17 и 18. Опитахме се да постигнем а, компромис по тези два члена господин Хауит първоначално предложи да ги заличим. Ние предложихме устно изменение, то после трябваше да бъде променено. Но сега, тъй като то вече беше прието за неприемливо, ще трябва да го разглеждаме дискусията по транспорта, за да има подробна дискусия за това как пакетът трябва да бъде транспониран, каква трябва да е ролята на държавите членки, на надзорните органи и какво трябва да бъде сътрудничество. Надяваме се, че господин Хауит също ще присъства. Нещо друго от изменението на господин Хауиц за директивата за концесиите. Текстът на комисията е сравнително добър, може да бъде, разбира се, подобрен, но той надхвърля идеята за заетост и а, в момента текстът е свързан с друга директива, която, по която текат преговорите, именно директивата за концесиите. Нека да ви кажа, че в момента основните пристанища в Европа, 5-6 големи, много големи пристанища, тълкуват различно текстовете и за това смятам, че трябва да имаме един по-широк обхват. И като цяло, голяма част от трудните, трънливи въпроси в текстовете а, са решени благодарение на положителната, свър... положителната и свършена работа от всички нас, мисля, че имаме добър компромис и смятам, че имаме едно много уравновесено становище, което може да бъде добро начало за бъдещия дебат в Транспортната комисия, но разбира се, това ще се потвърди евентуално днес след обед, ако получим подкрепа при гласуването във вашата комисия. Благодаря. Мерси. Е, Благодаря. А сега ще дам думата на Сария, който замества господин Бах. Благодаря, госпожо председател. Господин Бак е, не може да присъства на днешното заседание, защото днес е, той участва в работата на Комисията по транспорт. Той ви моли за извинение за отсъствието и моли да прочита следното изказване от негово име. Първо той иска да благодари на докладчика и докладчите в Сянка за хубавото сътрудничество и полезната дискусия между тях. Предвид дългото минало и чувствителността на въпроса, не беше лесно да се постигне общо съгласие, но той вярва, че ще се постигне компромис по повечето въпроси. Той иска да изрази подкрепата си за всички компромисни изменения. Е, подкрепя мнозинството от измененията и се радва, е, че разбира е, формулировката на компромис и А, пардон, компромиса А и ДА са подкрепени от социалистите. Освен това, той подкрепя устните изменения на господин Холуит по неговото изменение 56 по член 8. Това, което има да каже докладчика, но ние вече знаем, е, че той е, подкрепя това устно изменение. Това е, което е, господин Бах има да каже. Той отново ви благодари за полезното сътрудничество. Председателката, благодаря. Сега, първо, чудесна, е, чудесна работа свършихме, когато търсихме компромис. Но всъщност ние имаме същностно различие е, и всеки трябва да има предвид разликите в становищата ни. Аз поздравявам господин Бах за опита да потърси компромис. Първо, е, да, ние водихме преговори по така наречените червени линии. А, така, аз а, е, а, е, бях в моята работна група и искам да бъда прозрачен сега. По а, е, предложението да се отхвърли, ние ще гласуваме за, защото имаше а, чувствително представителство от а, простанищата. Те са а, против предложеното аз ще повторя това, което казах по преговорите. Ние се опитвахме да преговаряме без никакви предубеждения, търсим възможно най-добър текст като цяло. Ние не смятаме, че подобен законодателен акт е необходим, но разбира, аз съм доволен, и трябва да потвърдя, че се радваме, че постигнахме компромис, особено по точка от параграф 16. Ние се умяхме да постигнем споразумение по този много труден въпрос. Е, какво ще се случи, ако не се спазват повечето регламентите? Ние трябва да имаме предвид, че трябва да има споразумение по мотива по мотивите. Ови, е, не постигнахме съгласие по самия член. Въпреки, че Народната партия каза, че е съгласна да подкрепи устните измерения на социалистите по точка 8, искам да попитам господин Дебак. Аз не искам да, да ме подкрепи, но какво ще стане, ако това становище се приеме? Сега искам да кажа по 68 е, мо изменение за подизпълнението. Имахме дълги дискусии, възгледите ни са принципно различни. Ние просто имаме различни политически възгледи. Сега по устно изменение мисля, че то би довело до промяна в позицията на социал-демократите. Не за пръв път в нашата комисия се занимаваме с, с подизпълнение. И случая е подобен. Аз мисля, че крайното гласуване ще зависи от гласуването по тези две изменения – Ние подкрепяме споразумението, което е постигнато. Е, Елизабет Шротер. Я, yeah, Елизабет Шротер. Благодаря. Така е, това е трудно досие. Вярно е. Много чувствително е досието. Не става дума просто за пристанищните услуги, става дума за трудовите условия, правата на трудещите се, натиск върху съществуващите стандарти и трудово право. Ние си спомняме, имаше демонстрации преди, пред парламента, където се каза, ако не намерите правилно решение, честно решение, то нещата ще се влушат по отношение на стандарти, стандарти за безопасност и сигурност. Така че тук носим голяма отговорност. Докладчикът е прав. Добре работихме, добре преговаряхме, достигнахме много. Вървяхме в посоката на синдикатите, на социалните партньори. Подкрепяме централните компромиси, защото докладчика бе готов на компромис, но едно нещо беше компро... проблематично за нас. След един компромис идва параграф, който противоречи на компромиса. Имам предвид ДА, към член 4, алинея 2а. В параграф 3 на същия член 4 се казва точно противното, което е постигнато в компромиса. Значи, говори се за минимални стандарти. След това обаче се казва, че минималните стандарти са ограничени, т.е. това, което е постигнато, отново се потъпква. Е, трябва да попитаме дали такъв член тогава не трябва да падне, защото в крайна сметка в него се твърдят две противоречиви си взаимно изключващи се неща. Ако този компромис обаче по този начин бъде анулиран, ние не може да подкрепим досието. Значи 44-то изменение. Ако това изменение не падне в този си вид, то нашата нагласа ще остане негативна. Т.е. ще имаме проблем с подкрепата на цялото досие. Защото в крайна сметка така се подкопават резултатите, които постигнахме в много-много трудни преговори. Предполагам, че няма други желаящи да вземат думата. В такъв случай давам отново думата на докладчика. Особено да отговори на последното изказване. Благодаря. Нека да кажа, че съм малко изненадан и малко разочарован. Работихме всички заедно, много конструктивно и мисля, че намерихме добър компромис по повечето от сериозните въпроси. Групите казаха, че са готови да преговарят без никакви задръжки, без никакви априори и ограничения. А сега това, което чувам тук, един или два часа преди гласуването е до някъде обратното. И съм разочарован, защото аз като докладчик се постарах да направя всичко възможно да постигнем консенсус. И дискусията понякога наистина е идеологична. Но смятам, че в формулировката, която намерихме, успяхме да подобрим и текста на комисията и да постигнем равновесие между отделните мнения, за да имаме едно, една добра база за дискусия. Но когато за първи път говорих с докладчиците в Сянка, по-голяма част от компетенциите а, за заедостта са отклонени от социалния диалог. По умишлено поискане на комисията, те не са включени в предложението им. И тогава аз казах, нека да преговаряме открито, нека да дадем шанс на социалния диалог компромиса го казва също, че на европейско ниво искаме да имаме всички възможности социалния диалог да се докаже. Мисля, че трябва да зачитаме това, а не да претоварваме това становище с елементи, които не са нужни тук. Мисля, че от... знаем откъде тръгнахме в дискусията в Транспортната комисия. Господин Хауит каза, че винаги трябва да имаме такава открита дискусия, да сме готови за компромиси. А сега това, което а, виждам, е да се говори за положителен вод или отрицателен вод и отхвърляне на измененията. Това ме изненадва. Уважавам становището на вашата група. Това е вашият избор, но считам, че компромиса, който постигнахме, върви в насоката, която вие искате. Тоест, да ние даваме всичко, даваме нещо, получаваме нещо и не може просто така да се отхвърля становището. Относно другите въпроси, по член 8, параграф 6, мисля, че дискусията вече първоначално беше сръточена върху изменението на господин Бах и е, съответно ще бъде много трудно да направим нещо повече. Има идеологично разделение и смятам, че трябва да уважаваме становищата определено темата е деликатна. Това са коментарите ми. Надявам се да размишлявате малко по това, което казах, защото наистина считам, че имаме добър компромис, който върви в правилната посока. И мисля, че ние с компромиса, който направихме, подобрихме текста, примахнахме много от вашите проблеми, които имахте с този текст и се надявам да не забравяте това по време на гласуването, защото накрая ще имаме едно ясно, добро, стабилно становище, което ще бъде добра база за бъдещи дискусии. Благодаря, уважаеми господин докладчик, за въпреки разочарованието ви, ще гласуваме вашето становище след малко. Но преди това, господин Мартин Каслер, който пристигна, предлагам ви да се върнем назад и към точка 4 и да видим компромисните изменения по становището за, за Комисията за вътрешния пазар и програмата Solvit. Давам му думата, за да представя компромисните изменения. Заповядайте. Благодаря. <clears throat> Извинявайте, че се забавих, бях в комисията Либе. И бях забравил, че моята, моя доклад е първия. Благодаря ви за разбирането. Е, имаме компромиси, те се споделят, те се подкрепят от всички политически групи, всички желания са заложени и са изпълнени в коледен дух. И мисля, че е, Нещата изглеждат добре за Солвит. Благодаря на всички колеги от политическите групи. Имаме добър документ. При първия компромис. При него става дума за хората с увреждания Тук имаме едно предложение за подобрение. Второто изменение се разглежда отново същия въпрос от друга, в друга светлина. При третото изменение там става дума за националните институции и отношението <clears throat> към Солвит. Хубаво е, че службите, центровете на Солвет може да ги подкрепяме не само в столицата, а и на локално равнище в регионите. Така те стават по-видими. Като погледнем списъка за гласуване почти навсякъде имаме плюс. Така че няма да говоря дълго. Мисля, че ще гласуваме много бързо. Ще приключим с това досие бързо. Надяваме се в крайна сметка Солви да стане популярна инициатива и че няма да има проблеми по-нататък с това досие. Благодаря ви. Смятаме, че то ще допринесе за подобряване на законодателството. Председателката, кой иска... Господа... Госпожа Балдачино иска думата. Благодаря, госпожо председател. Както каза докладчика, имахме чудесно сътрудничество по този въпрос. Ако действително искаме гражданите да ни вярват, ако искаме и предприятията от вътрешния пазар да ни вярват, трябва да знаем, че ако те имат проблем с обществени органи не само в е, държавите членки, но и трансгранично е, трябва да има проблем за разрешаване на тези проблеми е, за гражданите и сътрудничеството и, и предприятията. За мен беше привилегия да съдействам в търсенето на компромиси. Е, с е, този механизъм инструмента се засилва не само защото всичко става по-видимо, защото ние не се стремим само към видимост. Трябва ни ефективен инструмент да помогнем на гражданите да си решават проблемите, също така и предприятите да си решават проблемите. Е, има предложения за да може този инструмент Solvit да бъде достъпен и за инвалиди, защото ние смятаме, е, че всеки трябва е, да бъде приобщен към обществото и да няма никаква дискриминация. Е, освен това, ние се съгласихме, че видимостта, този инструмент трябва да бъде достъпен и на регионално ниво, и дори на местно ниво, за да може тази услуга да бъде от полза за гражданите. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Каслер, мисля, че нямате какво да добавите. Добре, в такъв случай е, ще е, гласуваме малко по-късно по този доклад днес след обед. Стигаме до шеста точка от дневния ред. Това е нашето становище, е, които е, за Комисията по околна среда и Комисията ИТРЕ, е, защото те работят по доклад по инициатива на парламента за определене на рамка за политиките в областта на климата и на енергетиката до 2030 година Становището на нашата комисия беше сготвено под ръководството на господин Каза. Давам му думата, за да ни запознае с петте компромисни изменения, които бяха постигнати. Благодаря, госпожо председател. Опитахме се, доколкото е възможно, да подчертаем значението на тази европейска работна група. Това е, е рамка, която трябва да откликне на нуждите на бъдещето. Госпожо председател, няма да отнема много време. Успяхме да постигнем пет компромисни изменения в сътрудничество с всички заинтересовани партньори. Аз смятам, че беше важно да се подчертае високата квалификация на нашата работна ръка. Това трябва да бъде пряко свързано с нуждите на, на, на промишлеността. Не беше лесно да постигнем компромис, вече се каза, в коледен период сме, но въпреки всичко успяхме да приключим работата по този доклад и е, се надявам, че след гласуването докладът ще бъде балансиран. Искам да изкажа благодарността е, на е, колегите колеги, колегите за е, техния принос, защото без е, тях нямаше да можем да постигнем тези компромиси. Давам думата сега на е, госпожа Кливер. Благодаря аз искам да благодаря на господин Казер. Ние искам да благодаря. Искам да кажа, че това допринася към предварителната работа на нашия парламент. Имам предвид Рамус Плюс, за да се подготвят младежите да работят в конкретна област екологичната економика, зелената економика. Освен това, подобна политика ще доведе до много голяма полза в областта на енергетиката, създаването на работни места. Е, и аз мисля, че може би много по-рано трябваше да започнем тази подготовка, но е, така или иначе трябва да постигнем задоволителен резултат до 2030 година. За целта е необходимо още сега е, тази, тези области да бъдат функционални още сега. Затова е, трябва е, да започнем с професионалното обучение, е, с необходимата квалификация във всяка област. Отвъд е, петте компромисни изменения, искам да кажа, че и останалите изменения са добре дошли. Ние добре сътрудничихме с докладчика и мога само да ви приканя да гласувате за доклада, е, за да можем да се радваме на коледните празници, които ни очакват. Председателката, следващи изказващ се. Благодаря. Благодаря на докладчика е, за е, компромисната, за, за първоначалната версия, за компромисите, мога да кажа, че имаме известни резерви във връзка с е, посоката на пътуването, в която тръгват компромисите, в сравнение с първоначалната версия на докладчика. Така, например, в компромис D е, е, първоначалното предложение е, беше много повече в дух на една преходна идея. Говориш се за тежката индустрия, която може да помогне на работната сила да се приспособи към прехода. Докато сега ние мислим как да съхраним работните места, като променим по-широката политика във връзка с търговията, с емисиите, с цените и с някои други неща. Аз мисля, че е, тук вървим към изменение 20, което е само по себе си, докато ние имаме предвид енергийната политика, мисля, че компромис Е беше по-лесно постигнат ние го подкрепяме, може би защото част от него са наши изменения, но възниква въпроса с това какво да правим с промишлеността, която е енергоемка, какви да са компенсациите в рамката на енергийната политика, която е разработена там. Имаме резерви към тези две изменения. Останалите три ни удовлетворяват. Ние разбираме усилията, които докладчик е положил, за да се намери компромис защото имаше компромиси е, от неговата собствена партия и от други партии, но е, Д и А имаме резерви. Господин Кройцман, благодаря. Благодаря на колегите. Благодаря на докладчиците в Сянка. Концентрирали сме се върху становището и върху основната задача на документа, а именно социалната политика. Не сме се занимавали толкова с отделните цели на политиката по климата. Мисля, че компромисите са добри, наистина. Това показва, че ние не се различаваме много в становищата си, когато става дума за социална политика, за трудова политика. Тези фактори трябва да се вземат предвид за, в политиката до 2030 година. Компромисите са добре балансирани. защото сектора за зелени технологии предлага много възможности. В същото време не бива да си поставяме цели, които са нереалистични и които биха могли да защитат работни места. Радвам се, че постигнахме добри компромиси. Радвам се, защото те са в полза на работниците в Европа. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. Господин докладчик. Аз нямам нищо за добавяне. Е, разбирам позицията на госпожа Ламбертс, но не може да постигнете удовлетворение и споразумение с всички. Като цяло мога да кажа, че докладът е добър. И би трябвало всички да сте доволни от него. Ще направим по-добре следващия път. А, следващият път, ако ще е 2400, няма да е веднага. Добре, спираме до тук. И по точка 8 Искам само да ви представя проекта за писмо, който ще адресираме до председателя на Комисията по юридическите дела, а именно за адаптиране на членове 290-291 договора за функционирането на Европейския съюз е, относно редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол. Това е така нареченият Омнибус 3 по време на едно от предишните заседания тук говорихме по този а, въпрос. И постигнахме едно а, важно изменение, поискано от Чаваори, който се тревожеше, че има големи срокове, които а, Европейската комисия предвижда за процедурите за за синхронизация. Или пък, че тези делегирани актове винаги се появяват на края на мандата. Тук ставаше въпрос за съгласуване на три законодателни акта и първоначално а, ние не бяхме сезирани за становище, а после след разглеждането на Омнибус а, се дадохме сметка, че нашето становище е по бустри 3 липсваше. И тъй като комисията трябва да гласува днес, ще кажа пред вас, че със съгласието на координаторите вече изпратихме ам, един първи вариант на това писмо до юридическата комисия, за да могат те да го включат. После в приложение 1 Комисията предлага съгласуване на мерките по прак с делегираните актове. И по това, в това отношение нямаме проблем. По приложение 2 комисията предлага съгласуване на мерките прак с изпълнителни актове и възоснова на доклада Сайер, прият в Комисията по юридическите дела. Считаме, че прак трябва да бъдат съгласувани с въпросните делегирани актове и считаме, че всички точки от приложение 2 трябва да бъдат заличени и да се включат в приложение 1, за да се възползват от юридическия режим на делегираните актове. Но ако юридическата комисия иска да останем по-гъвкави, е, ако се окаже, че точките са много технически, например, технически формат, срокове за предаване на комуникацията и така нататък, бихме могли да преразгледаме нашата позиция. Ето, горе-долу, това е духа на писмото, този, на този първоначален тип на писмото, който ние изпратихме. Така или иначе, представяме нашата позиция и с, а, след изказаната загриженост от господин Ори, привличаме вниманието ви върху нуждата този текст да не се застъпа с изборите на Европейския парламент и предизборната кампания. Или пък с последващото приложение на практика. Нека е, да напомня, че ако юридическата комисия получи различни становища по този документ, ще има една съгласуваност, която ще се проведе и ние ще бъдем консултирани в рамките на това съгласуване. Имате ли някакви коментари? Благодаря за гласуването доверие. Благодарим и на докладчицата за процедурните въпроси. И сега стигаме до точка 9. Ще се върнем после пак на това писмо, но сега стигаме до точка 9, където разглеждаме становище на Транспортната комисия. Става въпрос за предложение за регламент за изменение на регламент 718-1999 на съвет от 29 март 1999 относно политиката за капацитета на флотите на общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешни водни пътища. И докладчицата Юта Стайнрук дава ми думата, за да представи проекто становището. Заповядайте. Äh, Благодаря. По принцип приветствам предложението на комисията. Аз го обсъдих с Сдруженията на корабостроителите и с другите заинтересовани страни. 35 милиона евро от резерва ще бъдат използвани Това е предложение, което е в интерес на съсегнатите, на трудещите се. И това в контекста на модернизацията на флотите. Целта е да се подобри ситуацията на трудещите се. Освен това, на второ място, целта беше равнопоставеността на актьорите и по-добри пенсионни условия. На следващо място, модернизирането. Фонда трябва да допринася за по квали, по-добрата квалифицира, квалификация на всички заети. Всички мерки трябва да бъдат оповестени. Затова съм добавила, че информация за квалификационни мерки и преквалификация, такива мерки могат да бъдат подкрепени. Също така, информационни материали. Е, средствата могат да се използват и за информационни материали, именно с тези цели обучение и преквалификация. Освен това, предполага се и участието на социалните партньори при използването на средствата защото те познават проблемите и нуждите на персонала. Затова съм представила следните изменения. В член 1 се говори за съвместни мерки между държавите членки и социалните партньори. Предвиждам възможността за, инфо, за разпространяване на информация за квалификация и преквалификация и за финансирането на пенсиите. На второ място става дума за екипажа. Екипажа да се участва, екипажите също да участват в а, мерките за квалификация и в едно евентуално предварително по ранно пенсиониране. Всички членове на екипажа на следващо място трябва да получат по-добра квалификация. На следващо място говоря за предприятията, в които оперират в рамките на Европейския съюз. Оточнявам определението организация, предприятия, т.е. членове на синдикални издружения би трябвало да са всички предприятия, които имат повече, от които оперират с повече от три кораба. На следващо място, подобряване на здравната защита на трудовото място. Това комисията е заложила в своето предложение, но то не е така ясно формулирано. Аз си позволявам уточнение. Това е от моя страна. Благодаря. Е, Филип Дебакер. Председателката, господин Дебакер. Е, благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да благодаря на докладчицата за работата й. Аз мисля, че по принцип, предложението на комисията беше добро, ако резервния фонд не беше е, използван. Корабоплаването преживя тежки години и аз мисля, че трябва да се направи нещо. Поне аз смятам, че трябва да се постави ударението върху иновациите, модернизацията, озеленяване на флотите. Мисля, че предложенията на комисията са похвални защото се предлага да се заложи на модернизирането на корабите, да се насърчава техническия прогрес. Това е положително. За сметка на това обаче средствата са изключително ограничени, поради което е, всички е, дейности трябва да бъдат е, много добре прецелени. Не трябва да претоварваме капацитета. Средствата са много ограничени и не можем да ги пръснем върху 10 приоритета. Трябва да се съсредоточим върху най-важното и да използваме фондовете именно за него аз смятам, че всички разходи трябва да бъдат основно за иновации, модернизация, електронизация и усъвременяване на техниката. Това трябва да бъдат основните приоритети. Държавите членки ще могат да вървят бързо и ние трябва да вървим бързо по този въпрос. Времето тече. Надявам се още по време на нашия мандат да постигнем съгласие. Още на първо четене, ако предложението обаче е, е много е, съсредоточено. Нека да не пръскаме средства, всичко да бъде използвано в най-добри в най-добрите срокове за нашето вътрешно корабоплаване. Представители на Европейската комисия искали да вземе отношение, пита председателката? Не. В такъв случай някой друг искали да вземе думата? Не. Добре, в такъв случай отново давам думата на докладчицата. Благодаря. Значи само едно уточнение. Средствата още не са а, пуснати в употреба от 99-та година. Въпросът е те да бъдат обвързани с целите на този регламент. Те трябва да изпълняват формата, функцията на пазарен регулатив – тези средства. За тях не беше ясно каква ще е тяхната функция, какво ще е тяхното приложение, затова те все още не се използват. Председателката, приключваме дискусията. Започва Срока за предложения за изменения въз основа на вашето проекто становище. Вече има предложени 8 изменения. Е, крайният срок за предложения за изменения е 7 януари 12 часа. 12 часа е, ще прегледаме измененията на 22-23 януари и ще ги гласуваме на 12 и 13 февруари. Комисията по транспорт също ще започне дискусия и ще направи предложения по същия график, като на 20 февруари тя трябва да се произнесе, а е, е предвидено въпроса да влезе в пленарна зала през април 2014 година. Явно е, че тази сесия ще бъде много натоварена. И така, е, приключваме с тази точка от дневния ред. Стигаме до 10-та точка от дневния ред – Искам да ви запозная с насоките за политиката за заетост на държавите членки. Ако погледнете е, текста на комисията, е, който е предназначен за съвета, ще видите, че той е изключително кратък, защото е, това е една чисто формална процедура в момента, когато говорим за насоки за политиката за заетостта, е, всеки е, сам може да прецени е, как тази политика трябва да се приспособява към конкретни обстоятелства. Откакто бяха проети тези насоки под ръководството на господин Чаба, всяка година ние просто потвърждаваме Е, предишните насоки. В сега, координаторите на заседанието си на 11 септември решиха да приложат упростената процедура за приемането на подобен текст. Е, тази процедура е предвидена по член 46.1 от вътрешния правилник на Европейския парламент е, след първо, упражне, след първо обсъждане на предложението, по този член може да се приеме, че предложението се приема без изменения. Това е член 46 едно от вътрешния правилник на Европейския парламент. Ще го прочета на английски. Това правило по член 46.1 посочва а, а, в нашия случай в нашия случай е, става въпрос за обсъждане на темата на сесията през февруари. Сега, Какви са условията е, за да се постигне мнозинство от 10%, е, т.е пет члена от Комисията за етост. Срокът за представяне на изменения започва да тече до 14 януари 2013 година в 12 часа. И е, ако комисията трябва да разгледа измененията, те ще бъдат разгледани на заседанието на 22 януари 2014 а докладът съответно ще е, бъде прият на заседанието на нашата комисия на 23 януари. Ако обаче няма изменения, в такъв случай се приема, че текстът е прият. Отново ви напомням, че е, е това е в изпълнение на член 40 и 8 от договора, по силата на който ние имаме възможност да приемем тези насоки за политиките за заетост. Ако не възразявате е, срещу е, подобна процедура, в такъв случай ви предлагам изобщо да не е, приемаме срок за изменения. В такъв случай веднага приемаме текста. Ако никой не възразява, е, всички е, се чудят защо, когато говорим за заетост, е, процедурата е толкова бюрократична. Тя няма нищо общо с действителността и с положението с заетостта във всяка държава членка на Европейския съюз. И така, благодаря ви. Изчерпахме и десета точка. Ако някой иска да се спре на точка разни, разполага с две минути. Bien. Е... И така, двете минути изтекоха. Е, според е, моята сметка на ум, предлагам да пристъпим към гласуването. Но ви напомням, че тъй като по 10-та точка нямаше възражения, приемаме, че насоките за политиката за заетостта или решението ни за подновяване на срока на действие на насоките за политиката за заетост на държавите членки се приемат съобразно член 46 алинея 1 от вътрешния правилник на Европейския парламент. И така, пристъпваме към 11-та точка. Всички ли си носят картите за гласуване? по 11-та точка ще гласуваме е, плодотворните преговори с съвета по фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Искам само да ви напомня, че успоредно с приключването на тези преговори, ние помолихме Европейската комисия да изготви обяснение, което ще бъде представено в пленарна зала, върху статута на социалните бакалници и писмото, което получихме от комисаря, поне според мен все още буди въпросителни. Но до следващото пленарно заседание ще имаме възможност да изясним съдържанието на посланието, което комисарят е склонен да отправи в пленарна зала. И така, ако някой по изключение не иска да вземе думата, ви предлагам незабавно, електронно да гласуваме общия резултат от преговорите. Начало на гласуването. better and better again. Все по-добре и все по-добре. Marianne Arkin, if you want to vote, you better be quick. Нека да побързаме. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Иначе мога и сега да приключа с гласуването. Monsieur Benamias. И е, ама сарайте да. Край на гласуването. Надявам се, че всички гласуваха. 32 гласували, 30 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления за госпожа Костело и целият екип на преговарящите. Точка 12. А именно писмото, което ви представих. Това е писмо, което изпращаме на юридическата комисия по пакета Omnibus 3 за адаптирането на член 290 и 291 от договор за функциониране на Европейския съюз. А, става въпрос за серия правни актове, които а, предвиждат използването на процедурата по регулиране с контрол. Моля, гласувайте електронно, за да сме сигурни, че всички са се произнесли. Имате време, давам ви време да гласувате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 ма гласували, 31 за, 2 против, няма въздържали се. Приема се. Точка 13. Гласуваме проектостановището по доклада Solvit където сме сезирани от проектостановище на господин Каслер. Параграф 1, компромис 1. Представен от 5 групи. Кой е за? За против, въздържали се, приема се. След това компромис Б от, от същите групи, приема се. Компромис С от същите групи, за против, въздържали се, приема се. Параграф 3, компромис Д от същите групи. За, против, въздържали се, приема се. След това изменение 13 на Антигони Пападополо, две части. Първата част без думите насърчава държавите членки да подсилят синергиите относно Солвит и съответните администрации за по-добро координиране на социалните системи. Кой е за тази първа част без тези думи? За, против, приема се. И а, втората част с тези думи за, против, въздържали се, отхвърля се. В параграф 4 а, компромис е за, против, въздържали се, приема се. След това компромис Ж от петте групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, компромис Ф, пак петте групи. За, против, въздържали се, приема се. След това компромис Г, представено същите тия групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, компромис Хаш, същите пет групи за... Явно не са много заработили заедно. И така, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, компромис и за, против, въздържали се, приема се. Приключихме с гласуването на измененията. Гласуваме цялата, цялото становище по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 35 гласували, 35 за, няма въздържали се, няма против. Поздравления на докладчика. По точка 15 разглеждаме проекто становището на Транспортната комисия относно един регламент за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Става въпрос за проектостановище на господин Дебакер. По това становище. Тук всъщност не гласуваме по проекто становище, а по проекто за регламент, доколкото съм наясна. това е искане за отхвърляне на цялото предложение за регламент, което е във формата на изменение 6, представено от Елизабет Шрадър. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще го проверим електронно. Край на гласуването. 18 за, 18 против. Един въздържал се. Това е на косъм. Не се приема. Докладчикът е доволен. А сега член 1, параграф 2, изменение 27 това е, е искане за заличаване. Кой е за, против, въздържали се? Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 19 против, няма въздържали се, приема се. И член 1, параграф 2, точка С се заличава. Член 1, параграф 2, точка Д, изменение 28 на Ричард Хоуит също иска заличаване. Кой е за? Против, въздържали се? При... Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 19 за, 19 против, 0 въздържали се. Заличава се точка Д. Точка Ж на същия член. Изменение 29, пак нарича Хауед. Идентично изменение също има за цел да се заличи тази подточка. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Същото приема се 19 за, 19 против и няма въздържали се. След това точка хаш, пак изменение 31 на Ричард Хауит, пак заличаване се цели. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Деветнайсет за, 19 против, няма въздържали се. Точка Х се заличава. Точка, Член 2, изменение 32 от Жан-Пьер Оди. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, приема се. И точка 1 на параграф 1 на член 2 се променя по този начин. Член 2, параграф 1, точка 2. Изменение 33 на Ричард Холвит за против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, точка 14, за изменение 34 за против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 4, параграф 1, изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 2, 37 изменение за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. 19 за, 19 против, няма въздържали се. Приема се. Член 4, параграф 2, изменен 38. Докладчик е за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 2, точка С на Елизабет Шротер. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 съвместимо изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 2, точка ДА. Четири групи го представят. Този компромис за против, въздържали се, приема се. Член 4, параграф 3, изменение 44. Серчо Пауло и Франческо Силвестри. Кой е за? Против, въздържали се. Ще го проверим, но мисля, че се приема. Край на гласуването. Приема се. Член 5, параграф 2, изменение 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Член 6, параграф 1, изменение 46. За, против, въздържали се? Приема се. Член 7, параграф 2, изменение 47, неприемливо, 48, 49, 50, 51 също. Стигаме до 52 изменение. Докладчика е за. Кой е про... за, против, въздържали се, приема се. Член 8, 53 изменение за, против, въздържали се, приема се. 54 изменение не е приемливо стигаме до член 8, изменение 55. Това е изменение за лечаване. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. След това Yes, yes, I know you want to, to, to have the figure. Разбрах, разбрах. Искате цифрите да видите. Добре, ще гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 14 за, 23 против. Един въздържал се и без нищо изненадващо отхвърля се. Устно изменение. То не може да бъде гласувано, ако изменение 55 е отхвърлено. Ако е прието, но тъй като е отхвърлено, значи бихме могли да гласуваме устното изменение. Можем ли да го гласуваме? Добре, гласуваме устното изменение на Ричард Хаует. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но господин Ричард Хауит иска проверка. Заповядайте. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 7 против, няма въздържали се. Устното изменение се приема. За сметка на това, а, изменението 56 на Жорж Бах отпада и стигаме до компромис Е, представен от 4 групи. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2А, представен от две групи, за, против, въздържали се, приема се. Член 10, параграф 3, 64-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 65 наричат Хауит, съвместимо, за, против, въздържали се, приема се. А, 66 изменение за, против, въздържали се, ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 на 19 не се приема. Отхвърля се. 67 изменение рече Хауит. кое е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Глава 2. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, член 12. Изменение 69. Жан Пероди за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 12, параграф 7. А, изменение 70. За, против, въздържали се. Прием. Отхвърля се. Член 15, 71 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Член 16. А, искате проверка. Добре. Проверка по 71. Давам ви коледен подарък. Проверяваме колкото изм... гласувания си искате. Край на гласуването. 19 на 19. Прави бяхте а, да искате проверка, но а и аз бях права, че се отхвърля. Компромис F, представен от 4 групи. Кой е за? мисля, че това само ще ще услужни ситуацията. И е, така, продължаваме. А, компромис F. От 4 групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Член 16, параграф 1. Точка С. 75 изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Но все пак, ако искате, ще го проверим. Моля, гласуваме електронно. Край на гласуването. 32 за, 7 против, няма въздържали се. Полезна проверка, приема се. Член 16, параграф 1, 76 изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 17. 77 изменение не е допустимо. Също устното изменение. 78 също. 79 80 И стигаме до точка от преамбюла. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, ще го проверим електронно. Гласувайте изменение 2 от преамбюла. Край на гласуването. 21 за, 19 против, а, няма въздържали се, приема. Седмо изменение на Ричард Хауит за, против, въздържали се, приема се. Седмо съображение, компромис А за, против, въздържали се, приема се. А, изменение 10 Ричард Хауит за, против, въздържали се. Проверяваме го електронно. Край на гласуването. Двадесет за, 15 против. Няма въздържали се. Приема се. След това съображение 9, изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 отпада. Стигаме до а, компромис Б, представено 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Ком... Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 е недопустимо. След това гласуваме изменение 21 за, против, въздържали се. За, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. След това изменя 22 на същият автор. За против въздържали се, приема се. 23-то е неприемливо. 20 и и сега гласуваме компромис Д от четирите групи за, против, въздържали се, приема се. След това а, 26, което е недопустимо и гласуваме целият текст по електронен път. Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 25 за, 14 против, няма въздържали се. Предполагам, че докладчика не е напълно доволен, но все пак поздравления. Au point... Е. И така, стигаме до 16-та точка. Е, наше становище за комисията Околна среда и комисия ИТРЕ. sur un rapport d'initiative. Доклад по инициатива на парламента за рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 година. Параграф първи компромис А от 4 депутата. За, против, въздържали се, приема се. Параграф Първи, второ изменение. Приема се. Изменение четвърто. Минор да кливети. За против въздържали се. Приема се. Пето. Юргер Кройцман. За против. Въздържали се. Кой е за? Кой е за пето изменение? Против. Въздържали се. Електронна проверка по пето изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 глас за, 17 против, 1 въздържал се. Пето изменение е прието. Параграф 1, шесто изменение, Оле Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение, Минодора Кливети за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, същия автор с едно устно изменение, никой не възразява на устното изменение. И така, измененото изменение гласуваме. Осмо изменение за, против, въздържали се. Е, не знам дали либералите гласуват. Сега, за осмо изменение в изменения вид. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 1. Д. Изменение 9. Същия автор. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 2. Компромис Б. От 4 политически групи. За, против, въздържали се. Приема се. Сега параграф 2, 12-то изменение. Оле Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромисно изменение С от 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Изменение 16. Юрген Крис... Кройцман. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Компромисно изменение Д. 3 групи. За, против, въздържали се, приема се. Сега, след параграф 4, изменение 19, то Минодора клевети на две части. Сега, по искане на Народната партия, първа част стресна се сети до Incentive Sectors. Кой е за първата част? За против. Въздържали се, отхвърля се. Разбирам, че при това положение е, втората част също трябва да се гласува за против въздържали се. Втората част на 19-то изменение се приема. Изменение 20-то няма да се гласува, но по параграф 5 компромисно изменение е от три групи за против въздържали се. Приема се. Параграф 6, 25 изменение Минодора Кливети за против въздържали се приема се. И така цялото предложение гласуваме електронно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 за, 0 против, 0 въздържали се. Поздравления! c'est des amendements simplement à la commission femme que vous allez déposer. Notre vote suivant. следващото гласуване, последното гласуване за днес след обед, 17 точка. 17-та точка. На заседанието на координаторите се разбрахме за внасянето на изменения. Можахме да ги обсъдим. Това е доклад по инициатива на Комисията Жени върху равенството между мъжете и жените в Европейския съюз през 2012 година. Е, не знам, разполагаме ли с време. Така, решили сме да няма официално становище, а само да предложим изменения от името на нашата комисия. По параграф първи сме сезирани от изменение трето от Минодора Кливете за против въздържали се. Приема се. По параграф 2 изменение четвърто същия автор за против въздържали се. Приема се. Параграф 3. Пето изменение. Същия автор. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3. Шесто изменение на същия автор. Е, с, с разделно гласуване. Искане от либералите. Първа част и от Notes до Development. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Останалата част от текста. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4. Изменение 7 на Клодет Бълдачино за против въздържали се приема се. Четвърто изменение, осмо изменение, Минодора клевети, две части. Първа част по искане на либералите за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Втората част е много по-добре и се приема. Параграф четвърти изменение девето, същия автор за, против. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 същия автор. Сега е, проверяваме девето изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? 15 за, 19 против, 4 има въздържали се, отхвърля се. Десето изменение същия автор за, против, въздържали се, приема се. 11-то същия автор за, против, въздържали се, приема се. 12-то същия автор за, против, въздържали се, приема се. 13-то същия автор за, против, въздържали се, приема се. 14-то същия автор за, против, въздържали се, приема се. Сега параграф 6 и 15 изменение е същия автор на две части по искане този път на Народната партия. Сега Гласуваме цялото изменение 15-то без изречението, което върви. А, не. Извинете, казва председателката. Не всъщност е на две части. Първата част без изречението, което върви от to recognize the added value of women in the workplace and, без тази част. има устно изменение от Народната партия. Някой възразява ли срещу устното изменение? Не, в такъв случай. Гласуваме първата част на изменение, 15 то в изменение вид, за, против, въздържали се, приема се. Кой е за добавянето на думите, което е в получер, за, против, въздържали се, приема се. Сега параграф 6 и 16 изменение. Бълдачи за против въздържали се приема. 17-то за против въздържали се приема се. 18-то също, същия автор за против въздържали се отхвърля се. 19-то същия автор за против въздържали се отхвърля се. Параграф 10 и 20 изменение същия автор за против въздържали се приема се. По мотив С първо изменение същия автор за против въздържали се отхвърля се. И е, сега мотив Е, второ изменение, същия автор за, против, въздържали се, приема се. И така ще изпратим тези изменения до Комисията Жени на Европейския парламент. Приключихме с гласуването за днес. Пристъпваме към 19-та точка. Е, по доклада е, по наша инициатива за ролята действията на тройката в е, страните е, от еврозоната. Това е доклад, за който Алехандро Серкас е наш докладчик и във връзка с който вие знаете, че ние искахме да работим съвместно с економическата комисия, която изработва доклад на същата тема, но на председателския съвет на Европейския парламент по време на заседанието на 12 декември е, се е решило ние да не можем продължим да работим по тази тема по процедурата на асоциирана комисия, за сметка на която обаче ни се разреши да изготвим паралелно доклад по наша инициатива по същата тема. И така, под формата на доклад по наша инициатива разглеждаме този въпрос. Давам думата на Алехандро Саркас. Президента, como dicho, tenemos la oportunidad de hacer... Благодаря. Сега имаме възможност да чуете представянето на този доклад. Решено беше да се изготви становище за комисията по економически въпроси. Важно е измененията да постъпят на време. Депутатите вече организираха две изслушвания. Бяха обсъдени документите за съответните страни. Предвиждат се още изследвания, които да дадат допълнителна информация за състоянието на страните, включени в програмите. Засягат се въпроси за социалната политика, политиката за заетост, но ние няма да се занимаваме с административни въпроси. Ние ще разглеждаме главно въпросите, свързани с социалното включване и заетостта. Ще се съсредоточим върху Гърция, Португалия, Кипър и Ирландия, върху тези четири страни. Испания, Унгария, Румъния и Литва. С тези страни няма да се занимаваме. Значи има много общи неща по отношение на условията, но има и доста разлики. И така, казах, ще се съсредоточим върху първите четири страни. Моят проект се състои от три части. Първата част описва фактите. Фактите са ясни, описват се и правните задължения, които проистичат от различни споразумения и законодателни актове на Европейския съюз. Позоваваме се и на хартата на основните права. Позоваваме се на социалната харта и а, позоваваме се на ангажиментите към МОД. Втората част. На втората част се обсъждат определени последствия от стратегията Европа 2020. Парламентът има становище, по тези въздействия. Е, разглеждат се въпросите за заетостта, за ранното прекратяване на училище, за социалното изключване. Аз е, третирам тези въпроси в контекста на Европа 2020, като накрая правя препоръки. Вие имате документа и мисля, трябва да вземем предвид нашите ангажименти и да оценим до каква степен сме постигнали напредък при прилагането, изпълняването на тези ангажименти. Член 9 казва, че всички политики на Европейския съюз – са обвързващи по отношение на борбата срещу бедността и социалното изключване. Освен това имаме в член, член 6 и член 51 от договора за функционирането на Европейския съюз. Там се казва, че трябва да се вземе предвид хартата на основните права. Сега на този фон аз правя анализ на прилагането на хартата на основните права и хартата на човешките права. Защитата срещу безработицата тук е основен момент. Социалните услуги е друг ключов момент. Значи аз изследвам как тези въпроси са залегнали в споразуменията и в международните ангажименти. В нашата комисия трябва да видим дали стратегията 2020 е взета предвид от тройката. Що се отнася до борбата срещу безработицата, срещу социалното изключване и бедността, това тук въжи същото. Моите заключения са, че всички тези ангажименти не са взети предвид Нямало е предварителен анализ на последствията на мерките. Нямало е мерки за изпълнение на задълженията на държави, поети от държавите членки. Не е взето предвид не са взети предвид становищата на консултативните органи на Европейския съюз, като например съвета по заетост, социал... съвета по социални въпроси, економическия и социален съвет, както и комитета на регионите. Това има драматични последствия за заетостта. И това е логично. Много работни места бяха загубени, 15% от работните места бяха загубени. Това са 2 милиона работни места в тези 4 страни. Безработицата се удвои и в Гърция, например, безработицата сред младежите стига 50%. Особено уязвимите групи, като жените, мигрантите, са особено засегнати. Има много дългосрочно безработни, т.е. хора, които не са работили повече от 2-3 години. Вчера бе представен доклада за бедността на Каритас, е, броя на бедните се увеличил четворно. 27% от децата са заплашени от бедност. Съвета на Европа предлага програми за борба срещу бедността. За заключението ми е, че по отношение на целите в 20, Европа 2020 има определен напредък по отношение на висшето образование и средното образование. Т.е. че има повече студенти и повече ученици, които завършват средното си образование, но за тези хора няма альтернативи за работа. Потенциала на дуалните системи за обучение не се използва достатъчно. На следващо място обсъждам структурния диалог – стигам до заключението, че тройката не взема предвид структурния диалог. Затова се обръщам с апел към комисията да осветли цялостната ситуация в тези държави членки. Не може комисията да се съсредоточава само върху финансовите аспекти. Европейската комисия трябва да оцени по-строго всички процеси в тези страни. Комисията има техническото знание за тази оценка. Трябва да знаем какво се случва в тези страни и какво се случва с ангажиментите за стратегията 2020. Защото това е катастрофа, която може да има дългосрочни последствия за социалното и здравното състояние на населението. Има програми, подпомагащи програми, с които разполагаме. С тези програми би трябвало да подкрепим съответните страни. Особено когато става дума за бедност и разрушени социални структури. Моята препоръка е не ни трябва тройка, не ни трябва МВФ и ЕЦБ. Те прекрачват своите компетенции. Това, от което имаме нужда, са общностни инструменти, които да се управляват демократично, където парламентът да има представа какво се случва. Не бива да забравяме, че МВФ има своята роля но в същото време трябва да насочим усилията си да подпомогнем най-вече младежите. Моята задача беше да видя къде има дефицити, къде има пропуски. Тези пропуски би трябвало да бъдат запълнени с предложения за изменения. Но това е становището на АВКО и Комисията по економически въпроси. Надявам се <clears throat> нашата комисия да одобри това досие. Ясно е, че трябва да изкажем ясен сигнал към нашите граждани. Благодаря. А сега да видим, ако искат думата за изказване. Първо докладчиците в сянка, госпожа Харкин. Първо Режина Бастос обаче. Благодаря. Искам да благодаря на Алехандро Серкас за информацията, която ни дава по този важен доклад за работата на тройката. Той говори за синергиите по един много организиран начин и а, разглежда последствията в а, рамките на една обща стратегия. Тук обаче не става въпрос само за неговата собствена работа или за работата на комисията ЕКОН, економическата комисия. Мисля, че това, от което се нуждаем да вземем предвид, е именно да сме сигурни, че а, нашата работа включва всички а, области на заедостта, но също така трябва да помислим как действията на тройката се а, разглеждат в страните, където тя се опитва да се намесва. Мисля, че всички тези аспекти трябва да бъдат засегнати в доклада. Трябва да се вземе предвид ситуацията в държавите, където се предвижда подобна интервенция. Ситуацията е накарала а, да има такова участие, такава намеса, било то финансово или друго. Нека да не забравяме случая с отпуснатите заеми на някои държави. И в някои от тези държави има нужда от реформи на пазара на труда, но ние трябва да помислим а, каква е цената, която ще се плати в случай на такава интервенция и в случай на ненамеза. Тоест да се прецени какво е възможно и как точно да помислим как точно ще се действа. Меморандума, който се прилага от трите въпросни органа, налага някои мерки по някой, на някои държави и съответно трябва да видим какви ще са последиците от предлаганите намеси след тези мерки. И трябва също да видим какво трябва да се направи, за да не се налага отново да има подобна намеса финансова или економическа. Системата, цялата система е под въпрос. Така че трябва като цяло да разгледаме какво ще проистече от въпросния меморандум. Комисията ЕКОН предвижда различни посещения и други степени на участие. И такъв е случай и с моята страна, Португалия. И там също ще има посещение на тройката. И се питам дали не трябва да добавим действия, наши собствени инициативи спрямо вече планираните. Например, мислех си, че може да е полезно да се посетят държавите членки, които така иначе, за които са предвидени визити. И в тези визити да се включат и представители на нашата комисия. И като цяло мога да кажа, че трябва да погледнем контекста. Ако искаме да осъзнаем какво всъщност е нивото на бедност и каква е нуждата от интервенция за съответната държава. Благодаря. Благодаря. Госпожа Харкин. Thank you very much and uh, thank you. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика. Ще бъда кратка. Е, е, въпреки, че аз съм от страна, където имаше тройка, е, миналата неделя имаше чествания защото ние напускаме бейлаута, но не сме го забравили. Доста работа свърших. Искам да кажа няколко е, ясни коментара. Първо, удовлетворяваме факта, че докладчика започна е, с самите договори, е, с различните членове по договора, доколко те могат да послужат за основа на европейската политика.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 Както вече казах и ще повторя, вероятно аз съм единствения депутат, е, който е убеден, който имаше възможността и е, който е, така даде възможност заедно с други колеги да убедя ирландските граждани да гласуват за Лисабонския договор. И основният довод беше член 9. Така че за мен е много интересно да видя видя доколко обещанието, което съм направила на съгражданите си, е удържано. Нека сега да започнем с рамката. Аз чувам, че колеги твърдят, че ние трябва да се ограничаваме в нашите е, компетенции, но в стратегията 2020 е, има много цели, е, които изцяло или частично са в нашите компетенции. Нека да бъдем да имаме ориентир, да не започваме от нула, да видим какво е, се е случило, е, какви са били целите ни и да преценим е, какво става в други държави членки. Отново, както докладчика каза, може би е, ние сме единствени, при които нямаше отрицателен ефект по отношение на напускането на училище, защото хората прекарват повече време в образователна система, защото е, не могат да намерят работа в Ирландия и много от тях напускат страна. Чувам какво каза Регина Бастус. Е, трябва да видим откъде тръгнахме. Е, има разлика в различните държави членки. Отново искам да поставим ударението върху ирландския случай, но виждаме какъв е процента на вътрешни, брутния вътрешен продукт беше 30%. Изходната точка в различните страни е различна и затова трябва да преценим какъв би бил резултата, ако тройката не се беше намесила. Знам, че ние трябва да преценим това, е, но ограничено не трябва да е, го пренебрегваме. Така че ми хареса това, което беше казано. Така, аз съм е, съгласна с доста отказаните неща от докладчика. Нашия комисар в момента Андор е, е силен и когато говорим за дейностите след тройката, едно от нещата, на което те искаха да се спрат е реформа на пазара на труда. И самия комисар каз по-скоро реформа на пазара на труда, а не политика по безработицата. Аз съм съгласна с това. И ако всички ние трябва да научим нещо, ние трябва да погледнем къде сме сега и да кажем е, това е резултата постигнат до момента. Искаме ли да продължим? Искаме ли по същия начин да продължим? И ако има нещо, по което трябва да дадам мнение и вероятно да се напише доклад, ако е, трябва да окажем някакво влияние, е, ние водим ли до някаква разлика или си приказваме между нас си? Благодаря на докладчика за чудесния доклад. Е, председателката, следващия изказващ се. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, eu quero, em primeiro lugar, saudar o relator. Um, благодаря. Най-напред благодаря на докладчика. Изходната точка е много добра. По принцип, може да се обединим около диагнозата, която представя той. Естествено, Искаме да задълбочим тази основа, на която е стъпил докладчикът. Аз съм докладчик в сянка от Гуе и съм португалка. И естествено това вероятно ще отцвети моето становище, защото нещата ги преживявам много отблизо. А това правят и моите избиратели. Сега за Португалия. Днес може да се каже, че Португалия се намира в голяма рецесия. Безработицата обхваща милиони и половина хора. Бедността нараства, инвестициите са на нивото на 50-те години. Дори и сега да се опитаме да разграничим заедостта от економическата ситуация, няма да успеем. Не може да разделим тези две неща. Ако погледнем социалната ситуация на хората, ще видим, че най-важното е увеличаващата се експлоатация от работодателите и накърняването на социалните права на хората. 2014 година би трябвало да бюджета, бюджета би трябвало да се съкрати с 4 милиарда. Това означава допълнителни съкръщения на заплатите, влушаване на трудовите условия, по-малко социални услуги, здравни услуги, по-малка по, по намаляване на разходите в образованието и културата. И заедно с това се увеличават милионите за се увеличава задлъжнилостта на страната. И още нещо важно – което се споменава в доклада. Колективните трудови договори се, е, тяхното сключване се влушава. Улеснява се освобождаването от отговорност. Това означава, че се намалява, че се намаляват заплатите, уволненията стават по-лесни. Статистиките често се манипулират. Например, миграцията също има влияние върху статистиките. 130 хиляди работници от Португалия са напуснали Португалия през 2012 година. На следващо място, а, търсенето в а, Португалия е спаднало на предпредпоследно място в рамките на а, сред страните в Европейския съюз. Всичко това влияе върху ситуацията на хората. Много публични предприятия се приватизират. Пощите, например, се приватизират в момента. Авиокомпаниите, за тях също съществуват планове за приватизация. Това естествено влияе върху ситуацията на работонаемателите. Много хора биват уволнени. Не зная в коя комисия се третират политическите въпроси, т.е. политическата легитимност на тройката. Кой поема отговорност за тях, за тази легитимност? Защото по този начин се подкопава легитимността на конституционните органи. Авко може би би трябвало да е комисията, където да се обсъдят тези въпроси. И накрая, смятам, че на фона на тази ситуация в която са представени Централната банка и МВФ, на тана в този фон трябва да си припомним възможността за други инициативи. Когато Имаме такива страни и ако искаме Европейския съюз да помогне на тези страни, то трябва да се помисли за преструктуриране на дълга на тези страни. Дългът трябва да е свързан, да е индексиран спрямо ситуацията в тези страни. Благодаря. Alors, euh... Едит Стела и Карма Дели. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчика. Считам, че е свършил много добра работа. Споделям загрижеността й и смятам, че социалните аспекти винаги ще са фундаментални в подобен тип доклади. Трябва да има оценка на последиците от подобни програми, прилагани от а, тройката. Не винаги се отделя достатъчно внимание на социалното измерение. И ако Ако не направим такава преценка, със сигурност ще има и неприятни последици. Много колеги вече говориха за увеличаващата се бедност и социално неравенство, а също и за увеличаване на безработицата, най-вече сред младите. Но искам да спомена, че тук има една атака, една агресия спрямо средната класа. Тя е най-ощетената от политиките, които са предприяти. И за наблюдателите не е ясно какво се налага от стройката и какво, какви са целите. И това, което също не е ясно, е какъв е пътя за постигане на целите. Всъщност, не мога да разбера как лидерите на европейско ниво или на национално ниво а, не са се вслушали в препоръките, направени от много известни економисти, в много случаи дори лауреати на Нобелова награда, които казват, че подобни мерки са изключително тежки и че ще имат много тежки последици за следващите десетилетия. Така че трябва да прекратим за тези бюджетни ограничения, защото те не водят до никъде. Трябва да поемем по друг път, а не да увеличаваме разликата между бедните и богатите. Така поне става в моята държава. И, и тази разлика понякога изненадва всички. Бедните стават все по-бедни и богатите стават все по-богати. Двадесет и пет нови милионера се появиха – И това само след като започнаха съответните бюджетни ограничения през 2011 година. Фактът е, нека да го споменем, че някои хора питат, се питат дали съществуването и действията на тройката не подкопават принципа на конституционална независимост. Защото операциите на тройката са свързани с някои политики, включително и създаването на социален модел, който се оказва че превръща социалната държава в една система на помощ, която е напълно обратната на а, това, което трябва да имаме. Ясно е, че а, органите, които са, стоят зад тройката и примерно банките, всъщност печелят много от тези заеми. И мисля, че трябва и има защо да се тревожим за младите. Защото според Жорж Натали, надали бихме могли да останем в Европа при подобни а, проблеми. Някой дори а, считат, че едва ли не сме тласнати към революция. Мисля, че не се обръща достатъчно внимание на бъдещето на младите и младите виждат как мещите им се сриват и сме изправени пред една крайна ситуация. Карима Дели, после Евлин Гремне. Благодаря, госпожо председател. Първо, ви благодаря за този доклад по инициатива на парламента. Той е повече от необходим в период, в който е, изкупителната жертва, каквато се явява Европейския съюз, прекалено лесно става изкупителна жертва. Днес имаме чувството, че от Европейския съюз идват все по-рядко добри новини. Наличието на доклада само по себе си е добра новина. Благодаря на господин Саркас, но мисля, че с такъв доклад не трябва да се посочи, че тези страни вече губят кораж. Так му обратното трябва да се придаде нов европейски тласък. Да, Допуснаха се грешки, особено е, като се налагат строг режим за економии, е, трябва да извървим още дълъг път, но да се откажем от тази логика и особено когато говорим за тройката, винаги стои идеята, че европейските граждани ще трябва отново да стягат колана още години и че е, бюджетът ще бъде съкратен, е, особено бюджета за социални разходи. Така че има голямо разминаване, има пропаст между тези, е, които се възползват от това, че економиката отново потръгва и останалите. Тези, които дори още не са попаднали в спиралата на економическото възстановяване. Сега, по доклада, лично аз мога да кажа доста неща. Е, мисля, че е, не се говори за мехура на недвижимостите, въпреки че въпросът е социален. Сега, е, не се говори за жилищата. Когато тройката настоява е, за това да се правят разходи, виждаме, че в ипотечните кредити, където особено в Гърция хиляди семейства са на улицата, за да се плащат кредитите, които са отпуснати банките, мисля, че има проблем, е, на който ние трябва да се спрем. Втората точка, която трябва да посочим е заедостта. В нашата комисия имаше е, страхотни доклади по заедостта на бъдещето. Какво ни очаква е, по прехода към екология и при енергийния преход? Да, е, в този доклад има силни препоръки, особено в е, отрасъл, който е резистентен в условия на криза. А именно това е социалната економика. Желанието умно да се реиндустриализира Европа. И аз мисля, че и това трябва да се спомене. И истинския проблем, истинския въпрос е въпросът за социалните инвестиции. И за това аз задавам само един единствен въпрос. Ако поискаме Европейската комисия да направи следното изследване. Ако всички социални инвестиции се изтеглят от дълга, дали Европейския съюз няма да се почувства по-добре? Последния изказващ се. Благодаря. Аз ще кажа едно изречение. Само казва госпожа Регнер. Днес господин Караш каза. Тройката е само спешно решение за екстремни, в екстремни ситуации. Но това не е извинение, когато не се спазват социални права. Алехандро много ясно обрисува ситуацията и аз му благодаря. Председателката комисията иска ли да вземе думата? Добре. В такъв случай е, давам думата на докладчик. Нека докладчика приключи тази дискусия. Mucho que la comisión no tenga nada que decir, pero siento aún más que no haya tenido nada que decir a lo largo. Жалко е, че комисията не иска да се изкаже. Защото комисията бе подписала тези меморандуми без да обсъжда съдържанието с съответните страни. Но, добре. Някои държавни и правителствени ръководители признават тази грешка. Вижда се, че има дефицит по отношение на човечността. Благодаря обаче на колегите за тяхната подкрепа, за <clears throat> изказванията. Как ще процедираме до... Ще процедирам по-нататък. Ще взема предвид всички предложения за изменение, но някои неща трябва да уточня още в самото начало. Ясно е, че работата трябва да се раздели между няколко комисии. Госпожа Естрела каза нещата много ясно. Ние може да се вземем с въпросите за социалните последствия и за последствията за заетостта, но въпросите за, реки, за кризата, за дефицитите, за недостатъците, за дълговете, за причините за кризата, тези неща е, ще се третират в комисията ЕКОН. А някои други конституционни въпроси ще се третират в комисията АВКО. И така нещата доста се разпокъсват. Не би трябвало да оставим гласа ни да потъне. Вероятно обаче в крайна сметка дебатите няма да са много продуктивни. Трябва да се постараем да, да, да поощрим един широк социален дебат. Нека се концентрираме върху последствията за заетостта и социалното положение в тези четири страни. Ще говорим за конкретните програми, ще говорим за конкретните условия в тези страни. Няма да говорим за правителствената политика. Виждаме в меморандумите, какви са мандатите на ЕЦБ, например. Задават се условия за законодателствата в държавите членки. ЕЦБ винаги много е устоявала своята независимост и в никакъв случай не иска да бъде поставена под зависимостта на държавите членки, напротив, задава начина по който държавите членки трябва да постигнат целите. В Португалия, например, е, този режим е бил е, е установен, е, е определен като противоконституционен. Е, ясно е, имаше криза. Въпросът е обаче какви са били условията за помощта, дали те са били справедливи. Социалните програми, здравеопазването, всички тези аспекти не са взети предвид и тези елементи на социалната държава са заплашени от разрушение. Съвета на Европа анализира а, това положение, това състояние на нещата и е стигнал до заключението, че социалната харта не е взета предвид. Комисията не бива да губи от поглед балансираността и всички останали цели на нашите политики. Оценката на въздействието не е последвала достатъчно добре. В тези меморандуми не се казва нищо за социалните последствия, не се казва нищо за състоянието на най-уязвимите групи, на най-бедните. Олирен за мен винаги ще си остане лицето на тази криза, а именно той подписа и меморандумите. Страните биват поставени в усмирителна резница. Един модел им се натрапва, без да се вземе предвид, че различните държави имат различни характеристики. Не се опита един подход, който да вземе предвид пенсионната политика, например. Ето, в Испания характеристиката беше, че имаше 60 милиарда плюс в пенсионните фондове. Този е, плюс изобщо не бе взет предвид с е, ужасяващи последствия. Приключвам. Няма смисъл да говорим за това, което е отминало. Бъдещето също може би ни заплашва с кризи. Така че нека помислим за това какво сме научили в момента. Имахме европейски програми, програми обаче, в които трябва асиметриите да са взети предвид. Имаше поемане на публичните дългове от страна на публичния сектор. Добре, но къде останаха ценностите на Съюза? Ние сме не само донори, ние сме общност. Ние не може само да изпращаме нашите агенти в черни костюми, които да искат економите да бъдат проведени. Ако погледнем резултатите, до които стигнахме, ми те са ужасяващи. Това не бяха мерки, които да трябваше да поощрят едно макро, един макроекономически баланс. Не. Това беше едно поощряване на, на едно, на един неолиберален дневен ред, който е възход вече от няколко десетилетия. Няма да решим всички проблеми. Нашата цел е да изготвим една ясна диагноза, така че в бъдеще да не бъдат правени същите грешки. Благодаря. Господин докладчик, разбирам вашият призив всеки да зачита компетенциите на нашата комисия. При все това има доста аспекти, които въпреки че са свързани с методологията, са в компетенциите на други комисии. Много често ни се е случвало да осъждаме самото функциониране на тройката или да съжаляваме, че не са, че МОД не са свързани с действията на тройката. Това са неща, които бихме могли, които се опитваме да поправим с измененията, но мисля, че ние като Европейски парламент имаме интерес да напомним, че в началото на нашия мандат имахме, бяхме изготвили един доклад, за който аз бях отговорник, имаше един, именно един а, сценарий, свързан с кризата а, и който, ако бяхме приложили, а, можехме да се измъкнем с гордо вдигната глава от а, тази криза, а не да задълбаваме в тази криза и да прилагаме допълнителни а, бюджетни ограничения. Мисля, че това се опитваме да правим с измененията. Не сме говорили за, една техническа, за един технически елемент, а именно, че вие сте изготвили вашето становище като становище на бюджетната комисия. И, и за това а, мисля, че а, ще можем да работим по становище, но ето, че то се превърна в инициативен доклад. Но а, тук относно съображенията, разбирам, че имате един проект вече под ръка и Нека да напомня, че имахме едно съвместно изслушване с економическата комисия относно ам, а, мандата на председателите и това, което можех да кажа, че раз... мислех, че вие ще представите а, тези м, текстове като изменение на вашия собствен доклад. И сега тези текстове са само на английски, и въпреки това ние ще ги представим на всички колеги, за да могат те да го вземат а, предвид да ги вземат предвид в по-нататъчните си действия. Има ли някой против този тип действия от наша страна? Не, в такъв случай ще изпратя мейл на колегите, за да разясня как ще процедираме. Относно останалата част на процедурата, давам срок за внасяне на измененията. Много щедър срок, всеки ще може да работи през вакансите, а именно срок до 15 януари 2 часа. Ще разгледаме измененията на 3 февруари. Ще разгледаме компромиса на 12 февруари и ще гласуваме в нашата комисия на 13 февруари и това означава, че той ще бъде разгледан в пленарна зала през март. И а, ще това ще стане под а, ръководството на докладчиците от Маркарас и Елитмар Егнот. И е, през януари ще има и специфично изслушване в нашата комисия относно а, целите на този доклад. Ще поканим експерти. Едновременно с това смятам, че може да се организира едно специфично изслушване с социалните партньори и ако наистина такъв е случая, бихме могли да се опитаме да проведем това изслушване съвместно с други комисии. Ако няма други забележки, господин Окладчик, Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че е, тези, които, на тези, които ни слушат директно по интернет, а, да им кажа, че имахме една работна група по този доклад и че тази група все още очаква вашия принос. Благодаря. Alors, euh, comme euh, Както а, всички знаете, нашата комисия е, е начало на демократичните иновации. Така че, доколкото разбираме, имаме предишен пилотен проект и тъй като вие сте били първият докладчик, който е използвал а, единството като добавена стоеност в, в тази институция, вие сте нашият Цезар, нашият император. И за това, ще, нека да напомня, че а, има в веб стриминга един, една връзка, едно поле, в което вие можете да впишете ваши коментари, да допринесете за нашия доклад. Приключваме с тази точка от дневния ред. Сега се връщаме към бюджетният пакет. А именно ще ви представя освобождаването от отговорност за 2012 по 5 доклада. Ще е, ви предложа съвместна дискусия, обща дискусия, първо по общия бюджет на Европейската комисия, е, после бюджета за Европейска фундация за обучение, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, Европейската фундация за подобряване на условията на труд и Центъра за професионално обучение. Разбира се, ще включим и заключенията на Сметната палата относно условията по прилагане на бюджета 2012. И Някой а, сигурно се спомнят, че а, е, Сметната палата обяви доста материални грешки тази година и а, е, съответно а, имаше а, частична ефикасност на системата за разходи. През 2012 имаше общо увеличаване на грешките, които бяха засечени относно плащанията. А, имаме от 3,9 на 4,8% това са грешките, които бяха отчетени. В някои други области имаме по-добра ситуация, но като цяло имаме повече грешки. От 2,2 на 3,2% се увеличиха грешките. Тоест, е едно увеличение почти цял процент. В областта на компетенциите на Комисията по социални дела най-важното от бюджета е част от Европейския социален фонд. 97% от този фонд са били концентрирани в 2012. Другите разходи са разходи, които са финансирани от субсидии и помощи, отпуснати от съответните органи. Основният риск, който а, Сметната палата идентифицира при Европейския социален фонд, са свързани с а, разходите, свързани с човешкия капитал. Например, обучение. Или пък съфинансиране на дейностите и ангажираността на голям брой а, заинтересовани страни, нещо, което се обяснява до някъде и чрез съответната политика. А, Сметната палата казва, че като цяло тази политика е била разгледана и контролирана а, частично, но ефикасно и считат, че за период 2007-2013 процентът на грешките е около 3,2%. Тези елементи от заключението на съда могат да покажат, да говорят много за това, за ситуацията, при която ние разглеждаме нашите доклади. Относно политическото поле на действие, съда на Сметната палата препоръчва на комисията да вземе предвид някои слабости, които са били наблюдавани. Например, първото ниво на проучване на исканията. Не съм сигурна, че тези, които задвижват Европейския социален фонд, мислят така, но това е мнението на Сметната палата. И Сметната палата, палата също смятат, че може правилото за допустимост на национално ниво да се преразгледа, за да имаме опростяване, защото счита, че процедурите, които са много комплексни, увеличават риска от грешки и иска съответно опростяване на правилата. Предлагат се също и насърчаване на тези опростени правила защото по този начин ще се намали а, риска от грешки. Относно становище, предложението за становище, което ви предлагам, а, там са включени различни проблеми, наблюдението и мерките, които се прилагат относно националният, относно Европейския социален фонд и това как той да се синхронизира с стратегията Европа 2020 и с рамката на Европейския семестър. Становището, което ви се предлага, включва също и предложения за намаляване на нивото на грешки и приветства стартирането на програмата Първата ви е Еорис работа, нещо, което е иновация и предлага да адаптираме Европейския фонд за помощ за най-бедните и да му добавим механизъм за контрол, който да е адаптиран за, към спецификите на тази програма. И тъй като тя не може да се съпоставя с а, други подобни програми. Така че има нужда от промени. Що се отнася до агенциите, както знаете, те са 4 и през 2012 година. Тези агенции като цяло са отговорили на нуждите за операциите агенцията в Солун предлагаме да приветстваме най-накрая избирането на директор. Агенцията в Торино отбелязваме си мерките, които са предприяти, за да се подобрят условията за отчетност на тази агенция и също приветстваме мерките за прозрачност които са използвани през 2012 относно процедурите по набиране на персонал. При все това искам да кажа, че за 2013 а, че директорката на агенцията Мариан Сербан когато става въпрос за процедурата, която управлява тази агенция а, за посочване на директората, тази процедура не е била спазена, защото никой не ни е уведомил за избирането на госпожа Сербан. И тъй като сега а, сме в кран 2013 и това вече се е случило, ние ще го споменем в а, а, това освобождаване от отговорност. Относно третата агенция. А, и още нещо по ETF. Е Дори и това да се е случило вече през 2013, предлагаме да приветстваме скорошното споразумение за седалището на агенцията, споразумение между агенцията и италианските власти. По третата агенция е Еврофон с седалище Дъблин – ние си отбелязваме голям брой отлагания на различни дейности, нещо, което винаги е било спънка. И четвъртата агенция в Билбао беше постигнато споразумение по седалището и трябва да направим все пак една забележка и за нея, а именно възможно поле за напредък в заключенията по обществените поръчки. И като цяло относно постиженията на агенциите и техните финансови управления, за нас е, е важно да имаме дебат за годишната им програма. Мисля, че ви представих достатъчно изчерпателно тези пет проекта за освобождаване от отговорност. Давам ви думата. Комисията иска ли да вземе? А, Мариан Аркин. Госпожо е, вие ни оставихте малко какво да кажем, защото много разбираемо казвате какво е на лице. Е, единственото, което имам да кажа е по освобождаването от отговорност. Вашето предложение по параграф 3 2012. Не за агенцията, за комисията. Вие говорите за различни инструменти, социален фонд, микрофинансиране и прочие. Трябва да измерим техните постижения по специална политика до 2020 мисля, че е, преди малко говорихме за техните цели. Е, трябва да видим е, какъв би бил приноса. Аз е, разбирам какво казвате по основните рискове във връзка с, с сметната палата. Е, това е доколко е, са конкретни някои разходи, т.е. да се упростят някои правила. Как от една страна да упростявате, от друга страна как да се сигурни, че се спазват правилата. Но все пак е, аз мисля, че като депутати в Европейския парламент ние сме две страни. Всъщност, а, е, ние сме хората, които трябва да знаем как освобождаем от отговорност, макар да знаем, че имаме проблем. Е, чуваме какво казват е, гражданите, че има много голяма бюрокрация и така нататък, но винаги хората се опитват да постигнат някакво споразумение по какъв път да се тръгне. По агенциите има някои дребни неща, има две изменения, но е, като цяло ви благодаря е, за това, което казахте. Благодаря, казва председателката. Европейската комисия не иска да се изкаже. Искате ли? Да. Добре, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. А, е, по резолюцията за освобождава отговорност на Европейската комисия 2012 година въпреки бюджетните ограничения, е, като цяло са се увеличили плащанията през 2012 11,6 милиарда. Те са основно за развитие, т.е. ние сме приложили обикновения бюджет, даже сме го надхвърлили, е 100,35%. Е, благодарение на специфични инструменти, микрофинансиране, но винаги всичко може да се обясни. Като цяло се прилага бюджета. Имаме дори увеличение спрямо предишни години. Това е положителни. Сега Генерална дирекция за етост. Говори се за 3,2%. Това е най-низкия процент от всички области в комисията. Както вие казахте, това е увеличение от предишни години. 2011 имало 2,2%. Сега, за да разберем по-добре това увеличение, е, трябва да посочим, че 40% от е, общите разходи в Генералната дирекция заетост, това е една единствена страна. В тази държава членка е, комисията прилага за същата финансова година 20%, т.е. има грешки, които са открити от сметната палата, които е, комисията знае, които вече са правени преди. Е, така че е, това е важно изменение, е, направено от Сметната палата. Ние сме го е, взели под внимание. Ако е, нямаше тази грешка, щяхме да бъдем в е, стабилно положение спрямо предишни години. Бяха се мерки през 2012 година. И какви мерки се взеха? Първо, прилагаме строга политика, е, предписана от Сметната палата, е, за, по отношение на прекъсването или суспендирането на плащанията. Въпреки тази строга политика, чувствително успяхме да увеличим обема на плащанията през 2012 -та. Освен това, е, имаше и значителни финансови дирекции 340 милиона – ние сме инвестирали чувствително в упростяването. Ние смятаме, че упростяването е чудесна възможност за подобряването на прилагането на социалния фант през текущата година, особено и за следващата. Ние е, проведохме семинар по опростяването е, почти във всички държави членки, 24 от 28, за да насърчим опростяването, да няма специална подготовка. Ние смятаме, че перспективата за по-доброто прилагане на а, е, упростяването е положително и по този начин ще се подобри прилагането на бюджета. Е, новия период ние ще се опитваме да прилагаме новия инструмент, нетни финансови корекции. Трябва това да се е, отрази чувствително на държавите членки, е, за да се отстранят неизправности в управлението на системата. Сега до 2020 година добавената стойност на социалния фонд изцяло са отразени в нашия доклад за 2012 около 50 милиона са участвали в дейностите между 2007 и 2011 година. 50 милиона са обучавани през 2011, включително е, и млади хора. GDF 2012 година имахме 11 кандидатури от на държавите членки за 59 милиона. Тоест имаме 43% приложение на бюджет. И ние смятаме, че като цяло, макар че да има възможности да се подобри, имаме увеличение на плащанията и мисля, че резултата за регионалния фонд е положителен и насърчителен. За агенциите четирите доклада са ясни, няма проблеми от Сметната палата. В, в много е, случаи обаче тук се засягат многогодишни проекти, и е, това е, предполага специални договори за обществени поръчки. В годишните доклади на агенцията се отговаря на въпроса, повдигнат от Сметната палата за прозрачността. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви за тези уточнения ще ги имаме предвид при последната фаза на разглеждането на шесте доклада за освобождаването от отговорност. Благодаря и на благодаря на, Марти, на, на Мариан Харкинс. Моля да ги отразите във вид на изменения, за да се изяснят по-ясно точките, които вие посочихте. И така, срока за представяне на измененията е 7 януари, 12 часа. На 22 и 23 ще ги разгледаме, на 12 компромисните изменения, на 13 ще ги гласуваме и комисията ще може да се произнесе по текста на 17 март. Изчерпахме тези точки от дневния ред. И така, сега стигаме до 26 точка. По 26-та точка давам думата на Едит Бауер. Тя е докладчик е, по преговорите със съвета относно мерките за улесняване на упражняване на правата, предоставяне на работниците в контекста на свободното движение на работниците. Ние смятахме, е, че ще можем е, да се спрем на този текст по време на преговорите сравнително без особени затруднения. Така обаче се оказва, е, че текстът далеч не е толкова лесен и далеч не е така лесно се преговаря по него. Давам думата на докладчицата. Thank you, Madam Chair. Uh... Благодаря. Имам добри новини. Приключихме преговорите тази сутрин. След 6 ча... часови преговори с комисията и съвета, но приключихме за момента при определени условия. Условията. този случай са следните. Пакетът, който, по който сме се споразумели, включва факта да има мрежа, да има координация, да има точки за свързване – в държавите членки. Това би трябвало да е <clears throat> залегнало в текста. Възможност за колективни искове и правна защита. В преамбила са осветлени въпросите за местопребиваването. Изненадващо е, че регламента в някои части на текстовете, не само в една разпоредба, но на няколко места регламента споменава проблема с командироването. Знаем, че някои страни се борят срещу дискриминацията на основа на националността, но пък използват е, дискриминацията по отношение на местопребиваването. И тук съветът не искаше да включи тези формулировки в правния текст. В крайна сметка ние намерихме определени компромиси, постигнахме ги. Това не са оптималните решения, но са приемливи решения. Ще видим какво ще се случи до петък. Нека изчакаме реакциите до тогава и ако съветът одобри нашия компромис, тогава ще може да кажем, че ние сме обогатили предложението. Това бяха трудни преговори но в крайна сметка резултатът е задоволителен. Благодаря. Има ли други желащи да вземат думата? А, мисля, че можем да приемем лидерството на докладчицата и а, смятам, че целият екип е много, много а, мобилизиран и а, наистина бихме могли да допринесем много. А, за да могат да бъдат зачитани правата на работещите. Да очакваме с нетърпение реакцията на съвета, за да видим дали компромисът може да бъде постигнат. Надявам се, че ще имаме възможност да се върнем към резултатите на Корепер по време на следващото заседание на комисията. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния трета, именно 27-ма. Напомням ви, че Нашата комисия беше в Гърция между 27 и 30 октомври и се срещна с гръцкото председателство, бъдещото гръцко председателство на Европейския съюз. Има писмено резюме на визитата на тази делегация. Имате го всички. Нека да ви напомня, че там участваха Танута Ясловецка, е, Стеркас, Стайнрюк, Стюпер и като и също от другата страна Константинос Попакис и Силвана Рапти. И по време на визитата срещнахме нашите колеги от гръцкия парламент, министрите на заедостта, на финансите и на европейските дела, на националния директор на Европейската агенция, включително и който говори и за заедостта на, за младежите, социални партньори и бързо посетихме един проект, който е финансиран по Европейския социален фонд, който позволява на младите да работят в новите технологии ако правилно си спомням, беше е един завод на Nokia. Така че Nokia ни преследваше навсякъде в нашата дейност. Тук ставаше въпрос за интересна дейност, която позволява на младите в затруднено положение да намерят някаква работа благодарение на това предприятие. Има ли желаящи да вземат думата от колегите, които са участвали тук в тази делегация? такъв случай ви каня да прочетете резюмето. Стигаме точка 27а относно преговорите с съвета регламента относно организацията за а, заедостта в общността. Давам думата на нашата докладчица, е, госпожа Жданока, за да представи трилога, който се състоя тази сутрин. Това е вторият трилог. Имате думата, госпожа Жданока. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трилога беше успешно проведен под вашето ръководство. Вие настоявахте на предложението, е, на отношението на парламента по предложението на комисията. Втората част е, от наблюдението беше по адхок модели. то трябва да се осъществи чрез актове за изпълнение. Е, съветът е, обаче не предложи компромиси по първия трилог. Ограничи се само с наличните Според нас е, списъкът е от политическо значение. Сега е, процедурата е преглед чрез актове за изпълнение. Не можахме да постигнем споразумение но е, след е, е, трилога Съветът каза, че е съгласен да предложи на съвещанието Корепер в петък текст, който от името на съвета повтаря а, някои изменения и се надяваме в петък да се съгласи съвет. Но, но може и би няма да има споразумение на първо четене. Имаше и друга точка, по която имаше разногласия. Така наречената клауза за липса на становище, ако европейската статистика не доведе до заключение, комисията няма да изработва проекти за приложение. Надявам се до петък да има съгласие от съвета, поне ще видим какво да правим. Благодаря ви. Извинете, ма... Председателката, много ви благодаря. Да, както всички разбраха до тук, е, отново е, опираме до комитология и е, се наложи отново Европейския парламент да прояви настоятелност и да каже, че поради евентуална промяна в правното основание, при тълкуването на новите разпоредби на договора, да не се отказваме от правата на Европейския парламент. Това беше нещо основополагащо в основния акт. Сутринта беше напрегната, но явно, че мъдростта е, взе връх и литовското председателство ще може да приключи по въпроса за писмената процедура до петък и ние ще можем да се произнесем по него в следващото ни заседание в началото на януари. Благодаря на докладчика. И така, стигаме до последната точка от днешния ред. За първ път трябва да е, отчетем началото на преговорите или подготовката за начало на преговори с съвета по директива 96-71 е, за командировани подаръци, е, работници, е, които оказват услуги. Давам думата на нашата докладчица Янута Ясновицка, е, за да ни съобщи как са започнали преговорите. Двамата посланника присъстваха, както представители на Литовското председателство, така и на следващото председателство, Гръцкото председателство, но е имало и комисар, който е представлявал Европейската комисия. Госпожо, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Вие знаете, на 9 комисията изработи позиция по командироването на работници. Е, това е, е приложение на директивата за командироване на работници. Е, както госпожа председателката подчерта, днес се състоя първото заседание под егидата на госпожа председателката. Това не бяха същински преговори, беше подготовка за начало на преговори. Е, литовския посланник и литовският екип участваха на това заседание. Ние а, е, а, е, разчитахме и на присъствието на гръцкия посланник. По време на това заседание ние се спряхме на методите ни на работа и се е, споразумяхме по дневния ред на е, следващото ни заседания. Предвидени са 6 заседания. Освен това е, са предвидени е, две допълнителни заседания, които може да се окажат необходими. Мисля, че вие знаете, че както съвета, така и парламента. Членовете 3, е, 9 и 12 са спорни. Подходът на е, съвета още не е солиден, така че се очертава тежка работа по тези точки и ние взехме следното решение. Член първи, четвърти и пети е, ще бъдат обект на внимание на първото заседание материята, дефиницията, бюрото за контакти и по-добър достъп до информация. По член 5 Мисля, че е, предложението за по-широк превод може да постави проблем, защото за момента съвета не предвижда механизъм за разширен превод е, при условията за работа на командированите работници. На второто заседание ще се работи по член 3 Това е, е, е, е избягване на всяка злоупотреба и заобикаляне на правилата. Преговорите вероятно също ще бъдат трудни, защото е, съветът е, ще прояви резерви към допълнителни елементи, които ние може да предложим, защото някои от тях не са предвидени от съвета. Може да имаме проблеми и във връзка с разрешаване на ситуации, където не всичко е ясно. Искаме да работим и по член 6, взаимопомощта, е, член 7, ролята на държавите членки, е, където е седалището на е, въпросното предприятие. Вие знаете, че ние изцяло променихме този член в работата на нашата комисия. Днес този член засяга само страната на происход на командированите работници. Ние констатирахме, че страните, които изпращат командировани работници, не проявяват интерес към сътрудничество и затова ние променихме този член, променихме и разпоредбите свързани с контрола, член 8 съпътстващи мерки и член 18 и 19 системата ЕМИ информация за вътрешния пазар, отново предвиждам затруднения. Както казах, член 3 също е спорен и е, предполагам, че е, дискусията ще бъде много разгорещена по системата ЕМИ. Съветът е на мнение, че е, подобни разплащания трябва да са задължителни, докато ние предлагаме възможност за избор. Искаме да се съсредоточим върху двустранните споразумения. Четвъртото и петото заседание, според нас, трябва е, да е, се спрат на глава четвърта член 9 мерките за контрол и наблюдение и член 10 инспекциите. Глава 5 при член 11 санкции и жалби Член 12. Солидарната отговорност. Аз мисля, че е, тези заседания ще са най-трудните, защото, както вече казах, член 9 и 12 са най-спорни, както тук в нашата комисия, така и в съвета. Все пак се надяваме да постигнем успех. Доколкото знам, комисията и съвета са решили да приключат е, работата по тази тема преди изтичането на мандата на Европейския парламент. Шестото заседание ще бъде посветено на глава 6 трансграничното сътрудничество, наказание и санкции, е, член от 13 до 16 член 17 до 20 и 23. Аз мисля, че в процеса на работата ще видим дали трябва да се работи върху мотивите, дали е, трябва да се работи по мотивите след като приключим работата по всеки член или трябва да има отделно заседание специално за мотивите. Възможно е да трябваме и, по, и допълнителни дискусии по член 13. Е, това са социалните въпроси, вноските в системата за социално осигуряване. Това може да е проблем за съвета. Е, по член 14 е, имаме предвид изменение внесено от парламента. Нашето изменение не беше прието положително от съвета, но отново ще говорим на тази тема. Това е всичко за момента. Мисля, че всички участници в диалога са готови да променят начина си на работа, ако се наложи това. Благодаря на докладчицата. Нека да добавя още нещо, за да допълня презентацията. Първо имаме езиков режим на три езика английски, френски, полски, но тъй като сме предвидили три, шест трилога а, и това са безкрайни трилози, т.е. ще приключват много късно, това означава, че езиковият режим в един момент със сигурност няма да бъде осигурен до края на заседанието. Е, искам да ви уведомя за това, като си имам предвид, че няма да има много време да преговаряме и съвета също така пожела да се съсредоточи върху най-тежките е, членове. Тоест, след първия трилог, който ще се състои в отсъствието на посланниците и да можем да започнем преговорите веднага по член 3, 9 и 12. Па Европейският парламент на този етап не е отговорил и счита, че в зависимост от условията, в които ще се провеждат преговорите на член 3, едва тогава в такъв случай бихме могли да променим и да искаме промяна на реда на разглеждане на членовете. Но не сме казали нищо на този етап мислим, че бихме могли да го направим, но това ще бъде възможно само ако се изгради един, а, едно споразумение по член трети. Има ли други желащи да вземат думата? Не. Добре. В такъв случай приключихме с дневния ред и ще се видим на следващото ни заседание 9 януари за извънредно заседание от 9 до 12.30 и ви моля да не си заминавате абсолютно всички, а да се съберем отвън, където ще участват и комисарите и ще си пожелаем весели празници. Както със сигурно знаете, тази година беше тежка за всички. Благодаря.